Mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Дами и господа, моля заповядайте. Chers collègues, bonjour. Nous avons... Уважаеми колеги, добър ден. Днес приемаме господин Клопенховер, който е директор на силите за планиране и провеждане на граждански операции и командващ гражданските операции. След това господин Джими Шей. Ако няма изменения в дневния ред, който е обявен, ще направя няколко съобщения накратко. На 15 октомври ще приемем господин Александър Вейс, директор на Европейската агенция за отбрана. Бе предвидено заседание с Амирал Утсън, който управлява операцията в Но това заседание бе отложено, така че ще трябва да намерим нова дата. Това е изключително интересна среща с Амирал Утсън. Предвиждаме също така посещение на Международния секретариат на НАТО ако е възможно, преди края на годината. Опитваме се да намерим дата през ноември. Ще говоря с координаторите. И в края на това заседание ще имаме среща на координаторите и там ще говорим именно за делегациите и посещенията в чужбина, защото действително се сблъскваме с проблеми с квотите. В всеки случай ще говорим за това. Тъй като темата обаче е доста важна, няма да се бавя повече. Ще кажа добре дошъл на господин Клопенховер, който е директор на CPCC, едно съкръщение, което ще ви оставя вие да е, разбиете. И тъй като има доста нови членове сред нас, мисля, че ще бъде доста полезно да припомним на е, депутатите, както и аз самия да си припомня каква е структурата и какви са мисиите на е, тази организация и също така договорим за гражданските е, операции, гражданските мисии, кои, които вие ръководите. Ще припомня, че 10 такива операции се водят в момента и вие осигурявате ръководството, но и подготовката и планирането им. Така че по всички тези теми ще бъдем силно заинтересовани да ви чуя, така че няма повече да се бавя и ви оставям думата. Заповядайте. Господин председателю, много благодаря. Добър ден, дами и господа. Много ми е приятно на такъв ранен етап да се срещна с вашата подкомисия. Първо, бих искал да ви дам предварителна информация за дейността ми като командващ на гражданските операции. След това ще направя един преглед на нашите мисии, за които аз отговарям. И ще се съсредоточа на трите най-важни мисии Афганистан, Косово и Грузия. Ще пропусна другите, но в общата ни дискусия можем отново да се върнем към тях, ако решите. След това ще говоря за предизвикателствата, които стоят пред нас. Нашите мисии започнаха да се провеждат преди 6 години, когато беше развърната първа такава мисия в Босна и Херцеговина. Европейската полицейска мисия, която пое управлението от ОНЕ. След това наблюдавахме значителен растеж. Като цяло бяха развърнати 15 мисии – по-настоящем Европейския съюз управлява 10 мисии, една от тях от Европейската комисия в Молдова и 9 мисии са онези, за които отговаря мой отдел. Ние имаме мисии на три континента, т.е. имаме твърде различни географски и политически обстоятелства. 2500 са цивилните служители, които работят в тези мисии. Ако добавим към тях и местните служители, то ще видите, че ние отговаряме за 4000 души. Но тези 2500 души международен персонал са граждани на държавите членки и също така на участващите трети държави. Разбира се, нашите биси, мисии са в отговор на покана от съответните отговорни власти. Надявам се, че всички сте получили данни за всички емисии, така че предполагам, че вече имате тази обща информация. Мисиите стават все по-сложни, по-разнообразни. Работим във все по-трудни условия, например Афганистан, Косово или Грузия. Също така Имаме полицейски мисии, имаме мисии, които се занимават с реформа на сектор на сигурността, реформа на полицията, на пенитенциарната система и правосъдието. Това е логично, защото всички сфери, свързани с правовата държава, са свързани. Те включват и митниците. Ние говорим за една верига на правоприлагането, Тоест, ако искаме правоприлагането и върховенството на закон да бъдат утвърдени, трябва да мислим за всички брънки в тази верига. И нашите дейности са свързани с консултативна дейност и с реално наблюдение на прекратяването на огъня, например в Грузия. Понякога, както в Косово, ние също така изпълняваме изпълнителни полицейски и съдебни функции – Разбира се, ние работим там, където властите са ни помолили да работим. Имаме съответния мандат. И използваме ресурсите, както професионалните, така и човешките от 27 държави членки, полицаи, юристи, други специалисти работят въз основа на един общ подход. Вие знаете, че всичко се основава върху приноса и политическата воля на 27-те държави членки. В тези условия се увеличава броя на мисиите и сложността им. В съответствие с решението на държавите членки през 2007 година, тогава беше решено, че трябва да има ясна структура на командване на мисиите. И съответно командващия трябва да гарантира това, че има връзка между Комитета за политика и сигурност и мисиите, т.е. съответно дейността на място. Така че това е моята задача. Моята задача е да планира, развръща и ръководи всичките цивилни мисии. Аз съм пряко подотчетен на върховния представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността. Подпомаган съм от, от отдела за цивилен и за цивилни операции. Там работят служители на полицията, съдии, дипломати, длъжностни лица и експерти. Т.е. това един широк спектър от хора и трябва да кажа, че екипът работи много добре, много ентусиазирано, много сериозно. Целта на нашата мисия е ясна. Нашата задача е да стабилизираме зони в криза, като подобряваме сигурността за цивилното население, особено чрез правоприлагане. Това е нашата цел. Смятам, че тази дейност по стабилизиране и осигуряване на сигурност за цивилното население отговаря на интересите на нашата собствена сигурност, сигурността на гражданите на Европейския съюз. Като подпомагаме да се укрепи стабилността чрез принципите на правовата държава, намаляваме износа на проблемите на сриналите се държави в територията на Европейския съюз. Стратегическата роля на Европейския съюз в сферата на стабилността и несигурността на гражданското население се оценя високо, включително от нашите ключови партньори, като САЩ, Канада, а също така от държавите кандидатки и регионалните ни партньори. Самият факт, че САЩ са готови да работят под нашето командване, е наистина нещо изключително. Такъв е случай с Косово, където работи много добре с американските ни партньори. Но работим в един все по-фрагментиран свят, с много участващи лица и с противоречащи си цели, а трябва да играем стабилизираща роля. Разбира се, това е сложно. Но смятам, че нашата задача е много важна. Трябват ни инструменти за действие, за да подпомагаме економическата, финансова и дипломатическа дейност на, економ... на Европейския съюз. 11 милиарда евро се разходват ежегодно от Европейския съюз чрез инструменти, свързани с външните отношения. Също така имаме и двустранни отношения с други държави и това значително увеличава сумата за финансиране само около 250 милиона евро годишно се разходват по втория стъл. Нашите мисии се ползват с доста скромен бюджет в сравнение с много други разходни пера. И аз съм благодарен за предоставените ни средства. Тези средства ни позволяват да си вършим работата. А що се отнася до бюджета на общата политика за външни отношения и сигурност и особено цивилните мисии, това финансиране е много важни за нас. Аз вече ви говорих за 4000 души, за които отговарям и които работят в нашите мисии. За да можем да привлечем хора, разбира се, трябва да предложим финансови стимули. Много често те работят откъснати от семействата си в много рисковани условия, често над една година дори. Също така, както показва опита на ЕСЛЕКС Косово, където е, е първата ни изпълнителна мисия, също така имаме нужда от специализирано оборудване. Така че финансирането на това оборудване от бюджета на общата политика за сигурност и външни отношения също е важно. Този бюджет е достатъчен за нас, но все пак трябва да имаме едни резерви, за да можем да реагираме бързо, ако внезапно изникне криза. И разчитам на вашата подкрепа при осигуряване на необходимите средства за нашите мисии. Няма да скрия, че имаме и проблеми. Единият от тях са финансовите правила – заедно с комисията проучваме този въпрос и се стремим да видим как да адаптираме тези правила, така че те повече да отговарят на необходимостта за бързо развръщане. Това се отнася до ефективни договори или съхранение на жизненно важно оборудване. Защото ако използваме стандартни тръжни процедури, може да се окаже, че ви трябва година и половина, за да получите необходимото оборудване. В нашия случай това често е твърде дълъг период. Следващата година ще бъдат преразгледани финансовите регламенти на Европейския съюз. Това за нас е един важен момент, защото в съответствие с сегашните финансови регламенти и тръжни процедури е много сложно да управляваме ситуации, в които трябва да реагираме бързо. Надявам се, че това разминаване между политическите очаквания и финансовите и тръжни разпоредби ще може да бъде решен. Сега бих искал да се обърна към трите най-важни мисии, което не означава, че другите не са важни. Смятам, че тези три мисии са политически най-забележими. Първата, най-сложната е в Афганистан. Мисля си, че не трябва да ви обяснявам подробно за това каква е ситуацията там. Наистина, условията там са сложни. И освен всичко друго, сложностите проистичат от три причини. Несигурността в резултат от, резултат от президентските избори, това има влияние за стабилността на страната и за самото управление на Афганистан. След това е влушена ситуация с сигурността в Кабул, което осложнява нашата дейност. И също така има и тенденции, различни тенденции в регионите. Независимо от това, мисията в Афганистан значително подобри дейността си след сложното начало преди две години – и дейността се извършва на всички нива, на стратегическо ниво, но и на тактическо ниво. Мисията, например, помага да се подобри качеството на полицейските сили, да се подобри сигурността и да се реагира по-добре на инцидентите в Кабул. Ние мисляме за възпроизвеждане на този проект в други градове в Афганистан. Нашата мисия също така обучава полицейски служители и ние го правим това с финансовата помощ на ОНЕ, по-скоро ПРООН. За нас е важно, че ОНЕ ни има доверие като един изпълнителен фактор при използване на средствата на ОНЕ. Също така, ние изпълняваме план за борба с корупцията в сферата на разузнаването в наказателно-правната сфера и в Министерството на правосъдието и вътрешните работи. Нашата мисия вече е призната за важен фактор, който предоставя значителни експертни знания и умения и е широко представен в страната. Но нашата мисия не участва в територии, които са изчистени от присъствието на талибаните. Ние се занимаваме с логистика предимно. Така че ние се занимаваме с сигурността на гражданското, цивилното население, с полицейската дейност и правоприлагането. 270 са служителите на Европейския съюз там. Все още сме далеч от планираното число 400, обаче ние ще продължим да работим по този въпрос, заедно с председателството и разбира се, вашата помощ, включително и това, че ще говорите с вашите столици, ще ни бъде много полезна. Важно е, разбира се, да се координират всичките ни дейности в Афганистан. Имаме сега един нов въпрос, свързан с новата обучителна мисия на НАТО. Това е важно за повишената боеспособност на въоръжените сили в Афганистан. Международният борт за координирана полицейската дейност работи много ефективно и очакваме, че така ще продължат нещата за напред. Смятаме, че сме на прав път в Афганистан, но имаме нужда от повече ресурси, от повече средства. Сега за ЕС Лекс Косово. Тази мисия е най-голяма от всички наши мисии. С 1650 души международен персонал. Това е единствената ни мисия с изпълнителен мандат. Спектърът на дейностите е широк. Полицейска дейност, правосъдие, митници и също така пенитенциарната система. Три са основните цели и ако искате, бих могъл да говоря по-подробно по-късно, но като цяло за сега ще кажа, че основните цели са стабилност, върховенството на закона и борба срещу организираната престъпност и корупцията. Разбира се, това е част на една по-широка дейност на Европейския съюз за подготовка на Западните Балкани за евентуално членство в Европейския съюз. Постигането на тези три цели ще изисква постоянна и целенасочена подкрепа от страна на властите в Косово. Това е естествено, но също така е необходимо да има подкрепа от Европейския съюз, за да се гарантира успеха на мисията. Политическото ниво наистина участва много активно в тази дейност. Но Белград все още има сериозно влияние в Косово, особено в северната част. Така че сътрудничество с ЕСЛЕКС, което е обещано от президента Тадич, е изключително важно. А сега, ако ми позволите, ще премина към Грузия. Това е най-новата ни мисия. Е, ние успяхме да я развърнем в рекордни срокове за три седмици. Смятам, че тази мисия допринесе за стабилността в региона. Като цяло руската армия се отегли извън официалните граници на Грузия. И от тогава нашата мисия е фактор за стабилността. Това все повече се признава и от самото правителство на Грузия. Но, разбира се, остават много проблеми. Една такава мисия не може да реши всички проблеми. Но смята, че мисията е особено важна, защото други международни наблюдателни мисии, като тези на ОНЕ или ОССЕ, трябваше да се оттеглят. Тоест в момента единственото действащо лице на място е Европейския съюз, което изисква от нас да поемем сериозни отговорности. Сега нашата цел е да вдъхнем доверие на противопоставящите се страни, което е сложно. Стремим се също така да реализираме Женевското споразумение. Това е важно, за да гарантираме, че има механизъм за справяне с инцидентите, когато такива инциденти се случат. Важното за Грузия е също, че ние продължаваме патрулните ни дейности, както през деня, така и през нощта. Също така поддържаме диалог с основните министерства, Министерство на отбраната, Вътрешното министерство, и сме сключили специални споразумения с тях, за да получаваме необходимата ни информация и подкрепа. Сега съвсем накратко за другите мисии, просто да имате обща представа за тях. Най-напред да спомена е, двете мисии, които проведохме в палестинските територии. Една мисия на границата с ивицата Газа, ивицата Газа и Египет. Тази мисия трябваше да бъде развърната в граничния пункт Рафа, но е замразена поради политически проблеми. Трябва да спомена скорошната война, проблемите с Хамас и Египет, за да усетите проблемите, които, имат, които имаме там. Ние поддържаме капацитета си. Там имаме и уверението от страна на палестинците, че ще получим политическата воля, че ще получим помощ и че ще можем да осъществим тази мисия. Ние сме там, за да помогнем ситуацията да се размрази възможно най-скоро. Втората мисия се нарича КОПС и а, тя се осъществява за подпомагане на а, палестинските полицейски сили. А, ние предоставяме помощ, за да утвърдим работата на двустранните сили и да подпомогнем палестинските полицейски сили. Според мен това е една доста успешна мисия и това е признато както от палестинците, така и от Израел. По този начин ние осигуряваме сигурността на гражданите на Западния бряг – и също така смятаме, че тази мисия има своето бъдеще. Следващата мисия, която искам да спомена е в Ирак. Тя обучи 2700 полицаи и длъжностни лица в Ирак и а, мисията, всички държави членки участваха в мисията и а, Имаше представители, високо поставени представители на Министерството на правосъдието, на Министерството на вътрешните работи, за да сме сигурни, че обучението отговаря на техните приоритети. Също така трябва да спомена и мисията за подпомагане на полицейските части в Босна имаме предложение тази мисия да бъде удължена с още две години с особен фокус върху борбата с организираната престъпност. Тук отново ще имаме помощта на Министерството на правосъдието и на вътрешния ред. Като целта отново подчертавам е борбата с организираната престъпност в Босна. Имаме две мисии в Африка. Едната е в Конго, като подпомагаме правителството на Демократична република Конго да реформира своите полицейски сили. И другата ни мисия е в Гвинея, Бисао, като тук работим с пълния спектър на сигурността, с военните сили, като сме изготвили предложение за реформа на полицейските части, на военните сили, очакваме одобрение от страна на правителството на нашия проект за реформа. Разбира се, там има и политически проблеми, на които сме свидетели в последните няколко години. Това политическите сътресения, убийството на президента там предизвикаха определени проблеми, но се надяваме след президентските избори нещата да се успокоят и това предложение да бъде прието от парламента. А това беше едно обобщение на мисиите, които осъществяваме, така че Господин председател, бих искал да завърша с изброяване на предизвикателствата, пред които сме изправени. Аз виждам пет предизвикателства. Първото е свързано с времевите измерения. Времето е изключително важно при изграждането на правоприлагащи агенции в провалящите се държави, а, и тук този ресурс е изключително ограничен. Аз мятам, че е важно да спомена това, тъй като е важно а, да поддържаме едни устойчиви усилия, да работим устойчиво в по-дълъг период от време, за да постигаме резултати. Затова умоляваме а, своите ръководители да ни предоставят достатъчно време, за да постигнем необходимите резултати. А, вторият проблем е свързан с големия брой мисии, това предизвиква проблеми за нас, както и за държавите членки, които трябва да осигурят служителите за тези мисии. Една цифра през последните 6 години Развърнатия персонал, който използваме по време на тези мисии, се е увеличил с 10 пъти. На нас ни а, трябват качествени служители в а, военните служби, помитниците, а, прокурори, експерти, а тези експерти са рядкост. И тук не става въпрос за военните сили, които са готови за мисии да отидат където и да по света всъщност говорим за хора, които работят в Париж и Амстердам и необходимо да участват в такъв тип мисии. Наистина това е сериозен проблем. И поради тази причина е важно, ако има политическо решение да се подсили функцията на тези мисии, е наистина важно да се осигурят, да се осигури, да се гарантира, че тази нужда от нарастващия брой хора ще бъде удовлетворена. Това означава, че трябва да имаме и необходимия бюджет и могат да заявят, че това все още не е на лице. А също така и като говорим с националните парламенти за важността на тези предизвикателства, това също е значимо. На трето място имаме оперативното планиране този процес се е подсилил. Мога да спомена тук кризата в Грузия от миналата година. Реагирахме бързо, минахме, мислихме бързо и се подготвихме бързо, почти толкова бързо, колкото военните сили. И за да правим това професионално и за в бъдеще, ще ни трябва помощ от военните сили, но също така и хора, които планират от цивилна гледна точка какво ще се случи, тъй като това е една изключително специфична задача. Вече споменах обществените поръчки, тръжните процедури за материали. Тези процедури са доста тромави а, също така и не са достатъчно а, отговарящи на нашата нужда от доставки на оборудване и материали. И това от години е важен проблем, с който трябва да се справим. И петото предизвикателство, което се обяснява само по себе си, но според мен заслужава да наблегнем върху него. Според мен мисиите не трябва да заместват политиката. Когато се планира да се направи мисия някъде, това не означава, че можем да минем без външна политика, без дипломация, да се справим с проблемите там. Напротив, ако им организираме мисия, тази мисия се нуждае от силна политическа подкрепа, за да можем да постигнем своите цели – защото, и това е всъщност последното, което ще кажа, най-голямото предизвикателство е всъщност да се развива на местно ниво капацитет, който да отговаря на нуждите на съответната държава разбира се, тук се нуждаем от политическа воля, от зрялост и от лидерство на местата, на които развръщаме своите мисии. Защото с всяка стъпа, която предприемаме, която правим, ние трябва да убеждаваме своите партньори, защото в крайна сметка това ще бъде решителният фактор като хора, които сме заети в оперативната част, ние не можем да свършим това сами. Ние се нуждаем от подкрепата на отделните държави членки, в институциите на Европейския съюз, за да постигнем това. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, господин председател, за възможността да говоря пред вас. Благодаря, господин директор. Това беше доста а, широка гледна точка. Сега сигурно ще ви зададем въпроси, свързани вече по-конкретно с самата ситуация и аз имам първи въпрос, свързан с третите страни, които участват в тези операции. Защото, така както припомнихте накрая, е, самата политика за сигурност и отбрана привлича не само във връзка с зоните, където трябва да бъдат разгръщани силите, но е, именно във връзка с третите страни, които участват. За тях е привлекателно, защото те е, имат по-силна видимост и по-силна надежност. Значи това е въпросът ми свързан с третите страни и какво можем да очакваме от е, бъдещото развитие на сътрудничеството с тях. А що се отнася до Юлекс и Косово? Питах се, е, когато говорим за командваща верига, и по-специално частта полиция чухме нещата. Обаче, когато говорим вече за, правоприлага, за правораздаване, в една такава страна, където има такъв дефицит на правораздавателната система и не само от момента на независимостта, от 99-та година, но още от югославския режим – не може да се каже, че там е имало действително ефективна и демократична съдебна система в Косово. Така че спрямо този дефицит и спрямо съдиите и прокурорите, които изпращаме на тази изпълнителна мисия, каква е командващата верига? Защото съдиите и прокурорите, с които аз съм се срещал в Косово, редниво пазят свободата си и независимостта си а в същото време естествено се докосват задължително до политически проблеми, политически въпроси. Така че те, е, те към кого се отчитат и изобщо как действат в такъв контекст. Това са моите въпроси и ще оставя, разбира се, и колегите да зададат въпроси. Госпожа Плюзинген. Ja, Lösing ist mein Name. Äh, Името ми е Люзин. По повод на предишното ни заседание, няколко пъти вече говорим за сътрудничеството между е, цивилните и военните. Мисля, че това сътрудничество играе важна роля в рамките на външната политика на Съюза и със сигурност ще промени тази политика. Така че, господин директор, за мен е много интересно, а, че мога днес да ви задам съвсем конкретни въпроси. Във вашия увод говорихте за трудността да се намери е, разделителната линия между цивилно и военно. Кое е гражданска мисия и кое е военна мисия. И казахте, че не трябва да се мисля, че политиката е нещо излишно. В Афганистан, например, се прави такава връзка между цивилно и военно или по-скоро тези смесени проекти се критикуват много. Но има решение на съвета, Става въпрос за генералните дирекции, които се занимават съответно с военните и с гражданските въпроси. Да има такъв проект, който да събере една а, обща генерална дирекция – Навсякъде се каза, че такова решение цели интеграцията на цивилните и военните. Това означава ли, че можем да продължаваме да говорим за чисто граждански мисии? Дали всички операции, така и иначе, не представляват някакъв, някакви военни характеристики? Сега по повод Юлекс в Косово – Има гражданска мисия на Съюза, но има също така и полицейски части, които действат в рамките на тези операции. И в продължение на тези последни години е имало четири маневри или които всъщност в един момент са се превърнали в синдикални протести. Искам да знам дали нещата продължават. И въпросът ми пак е до кога можем да говорим за граждански мисия и какви са взаимовръзките между цивилното и военното. Как всъщност се променя естеството на мисиите, които в самото си начало са граждански? Нека да продължим с въпросите, казва председателя. Добър ден, господин председателю. Благодаря, че дойдохте тук, господин директор. Много се радвам на вашето присъствие тук. Имам три малки въпроса. Първия въпрос, вие сам го споменахте, става въпрос за качеството на нашия персонал. Това е твърде важен въпрос. И един от въпросите, който проистича, е действително на обучението му. От една страна полицейското обучение, знам, че така иначе това е, е по силите на нашите държави членки, но как се развиват нещата? А от друга страна имате и гражданско обучение. Това са операции, които се финансират от известно време. И доколкото знам, никой от участниците, които са били обучени, не са пратени на гражданска мисия. И това се оказва доста абсурдно. Ако комисията в крайна сметка обучава хора, а после не ги изпраща на мисии, за какво служи това? Така че ми се иска да кажете какво мислите по този въпрос. И вторият ми въпрос е свързан с силите за планиране в областта на гражданската администрация и на правораздаването, но докъде, с, докъде е стигнало това планиране? Знам, че тези сили и тези части са съвсем ограничени. Какво е настоящото състояние? И третата част. Жалко е, че до сега сред ръководителите на мисии няма нито една жена и бихме искали да разберем какво мислите да направите. В доста съдебни мисии, в доста страни се опитваме да, въз, да възстановим равновесието, а ние в крайна сметка не даваме пример и не спазваме равновесието, така че ми се струва, че губим доверие по тази тема. И последния въпрос, чукам на дърво Лисабонския договор да влезе в сила и тогава естествено ще ще искаме да знаем какви са плановете ви тогава. Благодаря, господин Анхаус. Ja, herzlichen Dank. Ähm, meine Frage ist eher etwas von theoretischer Natur. Und zwar treibt mich immer die Frage herum, wie kann man effizient. Въпросът ми е какво се прави с информацията, която се събира на местно равнище в чужбина и как се предава тя в Брюксел, за да може да бъде отчетена по-ефикасно от политиците. Питам се също така за мисиите за наблюдение. Вярно ли е, че е, наблюдателите редовно всеки ден предоставят отчети на компетентните органи в Брюксел? Тоест централно в Брюксел получават ли се пряко данни от наблюдателите и кои са институциите в Брюксел, които получават тези данни? Кои са органите в Брюксел, които ги получават? Говорите за граждански мисии. Какво се случва с военните тайни служби? Те също ли получават пряко информация от страна на тези наблюдатели? Господин Льов и после ще ви дам думата да отговорите. Благодаря ви, господин председател. Господин Кломпенхауър, слушах внимателно това, което казахте. И според мен ако се концентрираме върху една-две държави, ще бъдем много по-ефективни. Вие много, много така правилно казахте Афганистан и Косово. По този начин ще се задълбаем повече в сериозните проблеми, срещу които сме изправени. Аз наистина се заинтригуван от факта, че в САЩ от няколко месеца се води толкова разгорещен дебат за това колко навътре трябва да се навлиза в Афганистан. А тук в нашите институции, в Европейската комисия, в Европейския парламент, като че ли едва закачаме повърхността на някои от аспектите. И според мен това не е случайно, защото американците всъщност се получиха добре в Ирак и сега обмислят как да продължат по отношение на Афганистан. Новата администрация се опита да, опитва да преразгледа всичко, въпреки че президентът Обама прие пое някои ангажименти още преди изборите. Но те обмислят нещата много сериозно. Първо, ако погледнем само цивилните мисии, може би обаче трябва да включим и политическото цяло. Според мен е време много сериозно да обсъдим всички реалности, на наземни реалности. Разбира се, имаме пред себе си опита, исторически опит на различни държави, които са действали в Афганистан. Не знам защо британските колеги не са толкова активни може би техният опит не е толкова добър по отношение на фундаменталните неща и може би е от, от фундаменталните принципи, че в Афганистан никога не е имало истинско централно правителство. Тази страна е управлявана от отделните кланове. Просто един пример. Има много случаи, в които цивилни гражданските проекти, това финансиране се използва за да се финансират талибаните. И менеджерите на тези проекти не виждат друг начин, освен да търсят защита. И така, голяма част от парите трябва да се. Има, извинете, има нужда дори от повече средства, за да се осъществят тези проекти. И ние трябва да довършваме мисиите. Да, не можем просто да избягаме, но трябва да сме загрижени за този въпрос, за това доколко сме ефективни. Да, понякога може би трябва да се използва повече ресурси, но трябва да се замислим къде. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Господин Каталман, имате думата. Uh, um, Благодаря, господин председателю in order that I... Да, разбира се, тези въпроси са много важни за нас. Uh, И има значителен принос от държавите членки за нашите държави. От края на август 200 души са били командировани от държавите членки в нашите мисии. много принос наистина получаваме. Най-голяма помощ получаваме от САЩ и от Турция. Норвегия, Канада също са важни фактори. Разбира се, всичко, което ни правим, се извършва под политическия контрол и всеки път трябва да има съгласие за това да може трета държава да допринесе. Така че политическите фактори се преценяват много внимателно и има споразумение, специално споразумение с трети страни. В това споразумение се уточняват правилата и възоснова на това се дава съгласие за участие. Като цяло отношението положително, защото не само по този начин имаме, но също така и политическа подкрепа, което също е много важно. Разбира се, нещата са различни в зависимост от страната. Било Косово или Афганистан или Конго. В Конго имаме сериозно участие на африканските страни. тъй като африканските страни, разбира се, имат интерес към региона. Вие попитахте за иерархията, за това как се спускат забовете. Ние имаме изпълнително звено и основният ни принцип е независимост на правосъдието и Наистина не винаги всичко е наред в иерархията. Понякога се получават недоразумения. Трябва да се гласуваме нещата с управлението на ЕСЛЕК, с Брюксел. Разбира се, има и някои проблеми, свързани с практическото ръководство, с използването на ресурсите. Но в крайна сметка, мисля, че прокуратурата и правораздаването особено вземането на съдебните решения, са въпрос, който трябва да се решава от унези, които работят в правосъдието, защото политическото влияние върху тази сфера ще политизира правосъдието. А точно това не бихме искали да има нито в нашите страни, нито в други страни по цивилните и военните аспекти. Бих искал ясно да кажа, че като работим съвместно, ние не се смесваме, всеки от нас ясно знае какво прави. Що се отнася до мисията ни в Грузия, ние получихме сериозна помощ от военните, що се отнася до логистиката, стратегическия транспорт, приемането на място, но ние много ясно се придържаме към дефиницията на нашата мисия, нашите задачи. Затова ние трябват и цивилни специалисти – но военните са много опитни при организиране на мисии, включително, що се отнася до медицинското обслужване. Те организират транспорт, така че няма нужда да дублираме това, което те могат да направят със своя опит и със своя капацитет. Сега по конкретни въпроси за SLEX и нашите договорености с НАТО. Да, борба с безрадиците е една от тези договорености. Ние работим с местната полиция, но ако тя не се справя с ситуацията, то тогава се намесва ЕСЛЕКС. Там има мобилни поделения, които подпомагат местната полиция. И само ако има продължителна употреба на огнестрелно оръжие или подобно оръжие, което се използва срещу мисията. Така че мисията да среща затруднения да се защити, то тогава вече НАТО има правото да се намеси и се намесва, когато е необходимо. До сега не е имало нужда. Но самото присъствие на НАТО вече е успокояващо и доста сдържащо и предотвратява нарастването на конфликтите. И ако ми позволите, бих искал да кажа най-добри думи за хората, които работят с нас в Прищина. Наистина имаме блестящо сътрудничество с тях. Благодарение на тях наистина успяхме достойно да преминем през различни изпитания, на които сме били подложени. Също така, ние следим за това нашата мисия да си остане цивилна по своя характер през цялото време за обучението. Опасявам се, че не съм най-компетентният човек по тази тема, защото за това отговаря един мой колега. Но разбира се, аз се интересувам от това хората да са все по-добре и по-добре подготвени. Вие правилно посочихте, че обучението остава отговорност и правомощие на държавите членки и понякога те са малко ревниви и не искат Европейския съюз да попълзновява към тази сфера. Нашите инициативи в европейския контекст са свързани с полицейски академии и ние се стремим да бъдем активни и да подпомагаме подготовката на полицейски кадри, които ще бъдат изпратени в мисиите. Нека да погледна списъка. За службата за външни дейности. Тук отново. Не съм аз човека, който ще обсъжда този въпрос. За мен има два критерия. И го казвам това с голям лекота, защото не участвам пряко. И така, първия критерий – е, според мен, новата система, според мен, ще допринесе за по-голяма последователност на дейността. Смята, че е важно, както вече казах, да има връзка между политическата и дипломатическа дейност и дейността, свързана с финансовите инструменти и практическата дейност. Т.е. трябва да се увеличат всички средства, които са на разположение на Европейския съюз. И разбира се, по-голямата свързаност и по-голямата системност ще ни позволи мисиите ни да функционират по-добре. Независимо от това, което се реши за структура, тя трябва да работи и трябва да може да изпълнява задачите си. И разбира се, не трябва да се ръководи само от политически съображения. Така че е важно да има функционираща структура. Така че това е, което мога да предположа, но отново казвам, аз не отговарям за тези въпроси, така че не ми е голям проблем да говоря по тези въпроси. За информацията. Този въпрос беше поставен преди да бъде изпратена мисията. Център за анализиране на ситуацията прави оценка на ситуацията от политическа гледна точка и от гледна точка на други аспекти, преди да се започне една мисия. Тези оценки и анализи влияят върху вида мисия, подбора на оборудването. Например, дали трябват бронирани коли или не. Също така оценява се ситуацията по време на мисията. Редовно постъпва актуализирана информация, що се отнася до сигурността за да може ефективно да се защитава персонала, той да бъде в сигурни условия. Разбира се, нашите мисии докладват на нас. Ние получаваме информация всекидневно, защото нашите мисии се занимават с пряко и всекидневно наблюдение на ситуацията. Също така някои от нашите служители също така се отчитат пред своите държави, своите столици. И това е нормално, защото държавите членки изпращат своя персонал и е нормално този персонал да се отчита пред посолството, особено в е, зони, в които има криза. Разбира се, това също помага държавите членки да бъдат информирани, да знаят какво става и да бъдат ангажирани. И разбира се, ние имаме свои канали за комуникация, за да гарантираме, че информацията е унифицирана, че няма разминание в информацията и че това е основа за една добра оценка за това какво трябва да се предприеме. Господин Кирилов, вие поставихте въпроса дали не трябва да средочим върху по-малко мисии, които да имат обаче по-голямо въздействие. На концептуално ниво Абсолютно съм съгласен. Обаче същевременно въпросът за мисиите се решава на политическо ниво и мисиите отразяват различните интереси на държавите членки. Ние служим на 27-те държави членки. И ако група от държави членки има особен интерес към особен регион, то е необходимо консенсусно решение за изпращане на мисия. Обикновено държавите членки, които имат сериозен интерес към региони, повече персонал. Така че това е моят отговор. Не винаги сме стопани на самите себе си, не винаги решаваме кои мисии да бъдат изпратени, защото това зависи от държавите членки. А, да, въпросът на равенството на половете е важен въпрос и не бих искал да го пренебрегна. Наистина. Съотношението между половете в повечето мисии не е най-благоприятно. Тук мога така да се изразя. Имам различни данни, цифри, но наистина понякога жените са твърде малко представени. В някои случаи те са по-добре представени. И това също се наблюдава в персонал, изпратен от държавите членки. Така че също зависимост от самата личност на ръководителя на мисията зависи какво ще е съотношението между мъжете и жените. Понякога числото на жените достига до 40% в някои видове дейности. Which is, which is... Така че това е нещо, върху което е много трудно да повлияем когато имаме кандидати, ние се стремим да прилагаме всичките правила. Например, за местник ръководителя на мисията в Афганистан е жена. Но все пак наистина това е рядко явление. Обаче ние сме готови да подобрим ситуацията винаги, когато това е възможно. Благодаря. Струва ми се, че нашата колега също ръководи съдебната мисия в Грузия. Сега имаме серия от пет други въпроси. Ще ви помоля да сте кратки, за да, да продължи нашия обмен на мнение да бъде съществен. Благодаря, господин председателю. Имам два кратки въпроса. Един свързан с мисията в Босна и Херцеговина, която, доколкото разбрах, свърши тази година. Каква е вашата оценка? Защото там е, е много важен резултата и какво постига тази държава. Втория ми въпрос е свързан с времето. Понякога мисията е по-дълга, някои мисии започват и продължават в зависимост от промяната на мандата. Какво ще кажете за мисията в Конго и мисията в Грузия? Защото мисията в Грузия ще продължи и в следващите години. Merci, Благодаря, господин Галтери. Благодаря. Аз също искам да чуя вашето мнение. По обхвата на Headline Goals 2010. Особено във връзка с разгръщането на интегрирани полицейски части. Освен това, искам да чуя мнението ви. Последното говори се за евентуална гражданска мисия в Сомалия. Вчера споменахме за това, така че искам да чуя вашето мнение спрямо реалната възможност да се разгърнат сили там. Благодаря, господин Ван Бален. Благодаря, господин председател. Радвам се, че виждам господин Копенхауър тук и имам въпрос към него. Става въпрос, вие казахте, че става въпрос за политически приоритети. И ако погледнем мисията, една от най-важните полицейската мисия в Афганистан. Смятам, че това мнение се подкрепя от правителството, от европейските институции, от този парламент и въпреки всичко отнема много време да се осъществи мисията. Не можем да достигнем персонала от 400 души. Къде е проблема? че трябва да се използва външна правна рамка, външна финансова рамка. Какъв е проблема с финансите? Проблемът не е бюрократичен Можете ли да ни кажете малко повече неща за това, откъде идват проблемите, да научим малко повече за бъдещите мисии? Мадам Господин, госпожа Нуначек, първо бих искал да се фокусирам върху Косово, тъй като съм докладчик по този въпрос за парламента, за Косово от миналата седмица и се радвам, че можех да говоря с различни представители, но нещо, от което наистина съм разтревожена и бих искала да получа вашето мнение. Това са преговорите и подписването на договор между СЛХ е и Сърбия. Това създава тревоги в Косово, защото всеки казва, че комуникационният процес не е бил най-добрият. SLX преговаря с Сърбия, също така правителството на Косово бе, участваше до а, някаква степен. Първо те отричаха, че са били въвлечени, след това признаха. Но за в бъдеще, за сътрудничеството във връзка с SLX и по отношение на а, митническия код, тук трябва отново да има сътрудничество от страна на SLX, защото иначе ще загубим хора, ще загубим подкрепа от страна на Косово за вас. Там от, имаме критичен проблем във връзка с доверието. Какво е вашето мнение? Дали сте обсъждали тези неща? Какви процедури сте предвидили, за да постигнете повече прозрачност във връзка с SLX за в бъдеще? А, моят втори въпрос а, е малко по-дълбоко в самата мисия. Има цивилни граждански мисии, но мисля, че един от проблемите, с които се сблъскваме, е, че когато се постигне някакъв мир, примирие, доколкото можем да кажем това, след това има помирителен процес между държавите, между страните, които са били в конфликт. Какво може да се направи? От години има а, предложение, да речем, от а, Европейския мирен корпус. Какво може да се направи от страна на гражданите, сред самите граждани? Може ли нещо като европейци да бъде направено от нас? дали може да се счита, че има определен инструмент, някакво средство, за да се подпомогне този процес на помирение. Последният ми въпрос е за планирането на капацитета. Моята колежка опита за това преди това. Например, да, се, да има правоприлагащ персонал, полицейски части. Какво може да се направи, за да се подобри планирането на капацитета в цивилната, в гражданската администрация, така че да работят повече хора в други полета. Благодаря ви за вниманието. И накрая господин Галер. Да, благодаря ви, господин председател. Искам само да добавя един въпрос, който бе всъщност зададен от моя колега, свързан с е, набирането на кадри. Срещнахме се с шведския посланник на миналото заседание и той ни каза, че държавите членки допринасят по различен начин към е, мисиите, гражданските мисии, включително и в период на криза. Така че как вие можете да предвидите ефективно планиране? Можете ли да ни дадете примери, кои са държавите членки, които редовно е, предоставят граждански персонал, многоброен такъв персонал – и евентуално да посочите с пръст тези, които най-слабо участват, защото това може да бъде някаква насърчителна мярка. Говорихте за европейските правила във връзка с е, е, обществените поръчки, когато трябва да се реагира бързо. Е, вярно е, че тези процедури са много тежки в Европа и всъщност по този начин се пречи на доброто функциониране. Можете ли евентуално да дадете конкретен пример? или да ни обясните как всъщност тази процедура работи. Това може да бъде полезно за нас, защото да се опитаме в Комисията за бюджетен контрол да поговорим за този въпрос, защото това е комисията, която се занимава именно с използването на ресурсите. Сега, във връзка с планирането, ще се създава нова дирекция за планирането и управлението на кризите. Явно, че нещата тук се размиват, защото назначението на директор там отнема много време. Колко време ще трябва да чакаме или това ще се случи бързо? Много благодаря. Сега, господин директор, давам ви думата. Благодаря, господин председател. На, на първо място Босна. Това беше първият въпрос. Ние фокусираме мисията си върху организираната престъпност за следващите а, две години. А, то, за това ще сме. Всъщност това ще бъде в основата на нашата а, мисия. И това беше резултатът от един дълъг политически процес, след много политически проблеми. Аз не съм човекът, който трябва да решава въпросите, свързани с либерализацията, но във връзка с организираната престъпност в Босна вече има капацитет за справяне с основната престъпност. Има агенции на държавно ниво, които подпомагат силите в справянето с по-сложните престъпления. Да речем трафик на наркотици, трафик на хора. Има случаи, в които са наблюдавани подобни а, престъпления и ние всъщност искаме да им помогнем те да решават по-сложните престъпления. искаме да подготвим държавата, тя да се приближи по-близо до стандартите на Европа, а също така да изпълнят условията за тази либерализация, въпреки че няма пряка връзка между досиетата и либерализацията бъдещето на другите две мисии, за които попитахте, Грузия и Конго. И двете мисии са удължени до средата на 2010 година и ще трябва да решим тяхното бъдеще. Каква ще бъде, за това зависи до голяма степен от политическата ситуация. И в момента е трудно да се каже, какъв съвет ще дадем? Разбира се, ние няма да сме единствените, които ще решават този а, въпрос. Хората в а, секретарията работят най-вече с политическите а, въпроси и разбира се, ще трябва да а, вземе всичко това предвид. Включително и съвет от дирекцията, като а, това приближава планирането, военното планиране и гражданското, цивилното планиране, поне в началните стъпки а, е, на подготовка на мисиите. И това показва, това показва обаче, че а, цивилното планиране и военното планиране ще се подчиняват на различна иерархия, на различна верига на командване. Има, разбира се, голяма разлика между целите, които сме поставили и реалността. За това трябва да се концентрираме върху мерки, които могат да ни помогнат незабавно при наемането на хора. Но разбира се, още веднъж това зависи от това дали отделните държави са готови да уредят това в собственото си законодателство, в собствените си държави, с това дали са готови да изпратят хора в съответните мисии. Във връзка с въпроса за ЕСАПОЛ, разбира се, тук говорим за Афганистан. НАТО има проблеми с найемането на достатъчно хора, които да извършват работа, която е а, много опасна и много изискваща. Наш, ние там също сме изправени пред определени рискове. Някои, при някои а, мисии а, хората служат по една година, което е доста приемлива жертва. А също така мога да кажа, че не сме първите, които се опитват да се справят с обучението на полицията в Афганистан. Има и други държави, които са се опитвали да решат тези проблеми. Те все още са там и а, ние допълваме техните усилия. Това е част от реакцията на международната общност. Това всъщност всичко е част от едни общи усилия, но разбира се само нещо допълнително към това, което правят държавните членки. В други държави сме единствения играч, докато в Афганистан има избор между двустранния подход и ЕСАПОЛ. Разбира се, предстои и тренировъчната мисия на НАТО. И тази мисия ще се осъществи сред същите хора на мястото, на което действаме и ние, като ще бъдат ангажирани определен брой държави, които ще подпомогнат тази мисия. Това е реалността. Може би след 6 месеца ситуацията ще се е подобрила. За нас ще имаме повече възможности. Може би няма да успеем да постигнем тази цел за 400 души персонал на този етап, но се опитваме да постигнем тази цел. Въпросът на Луначек за Косово. Какво повече мога да кажа от това, което вече знаете? Въпросът за консултациите. Опитваме се да се съветваме колкото е възможно. Повече, но както вече казах, по политически причини различните страни заеха различни гледни точки. Но трябва да се справяме с противоречащи си гледни точки – ако се обърнете към Белград, ще получите различен съвет от този, който ще получите от Прищина. Да, консултирането само по себе си е добър процес, но не е решение само по себе си. Трябва да се намери решение, което работи и е поносимо и за двете страни. Не мисля, че има решение, което ще удовлетвори двете страни по един и същи начин. Така че трябва да се използва и здравия разум, а, не да се търси компромис на всяка цена. А според мен в Прищина целият процес е високо политизиран и то повече от разумното. Последните решения трябва да бъдат, определено според мен, трябва да бъдат приветствани от Прищина. Но като че ли фактите там бяха изкривени. Смятам, че това всичко вече е зад нас. Аз поне в Прищина казах, че според нас този проблем е останал зад гърба ни и се опитваме да вършим работата си там по нормален начин. Сега за държавите членки техния принос. Аз не бих искал да соча с пръста и да засрамвам конкретни страни. Надявам се, че ще ме разберете защо не искам да го правя. Има държави, които наистина допринасят много, насочват много ресурси. Понякога, като изчисляваме приноса на глава от населението, виждаме, че има определена пропорционалност. По-големите държави предоставят повече ресурси, по-малките по-малко, но пропорцията се запазва. Но разбира се, има също така и някои отклонения от правилото. Какво правим в такива случаи? Ми започваме консултации с съответната страна. И също така има страни, които са много положителен пример, защото те са инвестирали много в цивилните мисии, имат вече разработени стратегии, но само малко на брой държави, от общо 27, работят по този начин. Повечето се придържат към едно средно положение. Защото, ако полицейските сили губят не само един служител, но самата длъжност, самата бройка се закрива, това също е лошо. Така че в някои страни се сблъскваме с тази ситуация. Затова трябва да има специални бюджетни условия, за да може наистина тези мисии да са полезни на Европейския съюз. И последно за обществените поръчки. Аз поставих този въпрос и пред парламента в предишния му състав. Мога да ви дам два примера. Единият е добре известен. Започването на мисията в Афганистан беше сериозно забавена поради липса на необходимото оборудване от 6 до 8 месеца се изисква за цялата процедура и ако вашия персонал вече е на място, но няма оборудване, това не допринася за вашата репутация. А, това е един лош пример. Още един лош пример – Грузия. За да преоделеем проблема с процедурата, тръжната процедура, която отнема от 6 до 8 месеца, Европейската комисия избра един доставчик – но в момента точно в този момент, когато ние имахме нужда от него, изобщо не можеше да достави необходимото оборудване. Така че имахме много сериозен проблем със сигурността на доставките. А също така и сигурността на информацията беше много сериозно застрашена, защото комуникациите не бяха подсигурени. Мисля, че тези фактори трябва да се отчитат. Трябва да има по-ефективни тръжни правила, правила за обществени поръчки. Много сериозно трябва да се отчитат факторите като сигурност на доставките и сигурността на комуникациите. Благодаря, господин председател. Това е което мога да кажа за момента. Господин директор, много благодаря. Благодаря за вашите отговори. Надявам се, че ще имаме отново възможност да ви видим в тази подкомисия и от моя страна се надявам да бъдете придружени от някои от ръководителите на мисии в бъдеще. От името на моите колеги, е, мисля, че мога да кажа, че с удоволствие ще се срещнем с ръководителя на мисията в Афганистан, както и с този в Косово, но в Афганистан специално значението и нараства. Ще дискутираме с вас е, за начина по който това може да стане, но действително ще се радваме да можем да направим това. Благодаря ви за отделеното време. И така, ще продължим работа. С голяма радост посрещам сред нас днес господин Джейми Шей, който е директор на отдела за планиране на политиката към личния кабинет на генералния секретар на НАТО. Той най-редовно идва в нашата комисия. Имахте възможност вече да се изкажете няколко пъти пред е, е, тази комисия по време на предишния парламентарен мандат. Разбира се, имаме редовна връзка с е, НАТО мисля, че ще продължим по този начин, ще продължим това добро сътрудничество. Това е привилегирован сътрудник при управлението на кризите. Така или иначе отношенията между тези две организации трябва да остане приоритет. И на сцените, където оперираме заедно вече, например Косово или Афганистан, току-що имахме възможност да говорим за това с господин Клопенхауър. Хауър вие сте били привилегирован свидетел на това сътрудничество, но също така проследявате вътрешно нещата в НАТО, така че днес очакваме от вас светлина върху преобразуването на НАТО от вътре както и развитието на отношенията с Европейския съюз и разбира се ревизията на, стратеги... на стратегията, което ни интересува изключително много в този формат. Заповядайте. Много ви благодаря за тези добри думи. Ще говоря народния си език, кокни, ако сте съгласни с това, защото по този начин ще мога да кажа три пъти повече неща, отколкото ако говоря най-вече френски. И така, благодаря ви наистина за вашата покана. Вие сте абсолютно прав. Аз не за първ път имам удоволствието да се изказвам пред вашата подкомисия. Много добре си спомням дните, когато бившият председател направи толкова много за сближаването на Европейския съюз и на НАТО и даде възможност представители на НАТО да идват тук често и да обясняват какво се случва и да отговарят на въпросите на депутатите. Много съм благодарен, че под вашето ръководство комисията продължава. Наистина много сме ви благодарни за това. Както всички знаят, отношенията между Европейския съюз и НАТО са имали по-добри и по-лоши времена. Но мога да кажа, че Европейския парламент винаги е бил начело на това да изслушва НАТО и да настоява отношенията между Европейския съюз и НАТО да бъдат максимално близки. Отново много ви благодаря за това. Надявам се, че сега ще се запозная с много нови хора. Много ми е приятно да видя у нези депутати, които вече познавам, но ми е приятно да видя и нови лица. Искам да кажа, че вратите на НАТО винаги са отворени както за комисията като цяло, така и за отделните членове. Бих искал да говоря за стратегическата концепция, но искам също така още веднъж да кажа, че ние искаме Европейския съюз да участва много активно в оформянето на нашето стратегическо нашата стратегическа концепция. Ние искаме да се научим в този процес на съвместна работа. И искаме да използваме тази дейност, за да могат нашите институции да се сближат още повече. И знам, че експертната група ще иска да се срещне с вас на един етап, в някакъв удобен за вас момент, за да можем да уточним много въпроси. Веднага мога да кажа, че предвиждам, че госпожа Олбрайт и експертите ще посетят Брюксел през декември. Аз ще поддържам контакт с вашите служби, господин председателю, за да могат вашите служби, когато това е възможно, да организират една неофициална среща с госпожа Олбрайт и нейния експертен екип. Господин председател, виждам, че вие сте един много концептуално организиран човек, не като мен, е, защото вие представихте редица въпроси. Очевидно с цел да предотврати това да се отклони от правия път, а да ме държите в рамките на темата. И за защото получих въпросите предварително, вие ме помолихте да кажа нещо за доктрината на НАТО и политиката ни за разширяване, също така за мисиите ни в Афганистан и борбата срещу пиратството в Аденския залив, също така за боеспособността на НАТО, дали тази боеспособност е обща или тя зависи от индивидуалните държави членки, какви са отношенията ни с Русия. Разбира се, това е една много актуална тема. И съвсем естествено за мен да се намирам тук. Благодаря ви за това. Но разбира се, важно е да говорим и за сегашните и бъдещи отношения между НАТО и Европейския съюз и също така за дейността ни по формулиране на стратегическата концепция. Знам, че парламентаристите също така обичат да говорят, не само да слушат. Затова ще се постарая да бъда максимално сбит и след това вие съвсем естествено може да ми задавате всички въпроси, които смятате за необходими, пък аз ще постарая да отговоря. Така, първо доктрината на НАТО. Не мисля, че когато експертите се срещат да обмислят бъдещето и стратегията на Алианса, те смятат, че трябва да започва всичко от нулата, да изобретяват нещата наново. Разбира се, както и Европейския съюз, както и всяка международна организация, НАТО постоянно се преобразува. Поне през последните 20 години нещата със сигурност са така. И смятам, че начинът по който НАТО в момента се определя е като цяло приемлив за всички членове на комисията и съответно държавите членки на НАТО не искат да има някакви радикални промени. Става дума за това как по-добре да работят вече съществуващите структури, как те по-ефективно да справят с проблемите, а не да се създава наново един нов военен съюз. Какво имам предвид? Има един консенсус, че член 5 колективната отбрана, отбрана остава основната цел на НАТО. В момента няма никаква видима заплаха, която би могла да задейства член 5, но това не означава, че този член 5 е по-малко важен за държавите членки. Ние живеем в един свят, в който можем да предвиждаме заплахи и често се изненадвам от това, което ни се случвало през последните 20 години. Затова съм убеден, че стратегическата концепция, нейното оформяне, разбира се, ще бъде посветена на това, че основната задача на НАТО е член 5. И това не е само нещо написано на хартия, но това е свързано с, с боеспособността, с, с планиране на отбраната за реализирана практика на член 5, ако това се наложи. Вчера сигурно видяхте по телевизията за присъствието на НАТО в Ирак, Афганистан, в Африка. Това е често в новините. Също така, разбира се, и Аденския залив, разбира се, Европейския съюз също е представен там. Но не трябва да се изкушавате да мислите, че това означава, че НАТО е спряло да мисли за Европа, а е мигрирало някъде, така че да се превърне в един глобален алианс. Ние искаме да действаме глобално в интерес на съюзниците. Но евроатлантическия акцент, който е основен за НАТО, ще остане актуален. По следващата тема, не мисля, че някоя държава членка на НАТО би искал да се отклони от основния ни принцип за вземане на решение, именно консенсуса. НАТО участва във все повече и повече опасни мисии – в Афганистан и наистина ние претърпяваме загуби, включително загуби на човешки живот в голяма степен. Обаче НАТО има прерогатива да решава за тези мисии. НАТО взима решение за изпращане на войници в тези региони. И това е нещо, което става все по-малко теоретично. Обаче консенсус остава принцип за вземане на решение в НАТО защото, разбира се, това е важно за вземането на решението. И това също означава, че когато се взима такива решения, страните се придържат към взетите решения поради принципа на консенсус, защото всички държави са били консултирани преди да дадат своето съгласие и затова те са по-склонни да изпратят своите въоръжени сили в, на съответна мисия. Мисля, че наистина ние успяхме да запазим нашия алианс. Генералният секретар само преди два дни посочи в Вашингтон, че 23 от 28 държави членки на НАТО до сега са понесли човешки жертви в Афганистан. Тоест, ясно е, че принципа за солидарност става все по-важен, но не може да има солидарност без консенсус. Така че не мисля, че ще има някакво отстъпление от това. Третият въпрос е разширяването. Вратите на НАТО остават отворени Абсолютно съм убеден, че ще има нови разширявания на Алианса в бъдеще. Ние вече поехме ангажименти, както и вие казахте, към Украина и Грузия, че те ще станат членки на НАТО в бъдеще. Имаме планове за действие, особено с бивша Югославска република Македония, която е много близо до членството. Разбира се, това е предмет на решаване на някои двустранни въпроси Имаме също няколко балкански страни, Черна гора, Босна и Херцеговина, които също искат да започнат процеса за подготовка за членство. Така че има много реални потенциални кандидати за членство в евроатлантическия регион и разбира се, те ще се присъединят само когато са готови и когато НАТО е готова да ги приеме. Но със сигурност динамиката, що се отнася до членството, ще бъде запазена. И накрая, когато говорим за доктрина, мога със сигурност да кажа, че НАТО ще остане като цяло една организация, която ще носи реална полза за международната общност, благодарение на способността си да развръща бойни единици въоръжени сили. Няма нужда НАТО да дублира това, което прави Европейския съюз, например, в точка на хуманитарната помощ, подпомагане на полицейските сили, съдебната система. Ние ще се върнем към този въпрос. Ние бихме искали да бъдем партньор на Европейския съюз и да имаме достъп до много важните ценни качества, които предлага Европейския съюз, неговите важни характеристики, но не искаме да дублираме това, което допринася Европейския съюз. Трябва да се придържаме към това, в което сме добри и съответно да носим реална полза. И в нашия случай това са въоръжените сили и нашата боеспособност. Да, разбира се, не искаме да го направим по един по-диверсифициран начин, малко по-различно, отколкото бащите основатели на НАТО са предвиждали. Вие знаете, че че НАТО през своите, годините на своето съществуване е извършвал най-различни операции. Ние имаме зони, в които не позволяваме прилитане на въздухоплавателни средства, на които това не е им позволено. Ние работихме в Кашмир, ние имахме много мащабни мироподдържащи операции в Афганистан, в Косово, в Босна. Тоест ние трябва да използваме военните сили по един доста по-разнообразен начин, отколкото преди. Но отново, ролята на НАТО, така или иначе, основно е развръщане на военни поделения, когато това се диктуват интересите на съюзниците и когато това допринася значително за международния мир и сигурност. Така че това е, що се отнася до доктрината и разширяването. Следващия въпрос за мисиите в Афганистан и пиратството. Афганистан. Нека чест, да бъдем честни. Никой в НАТО няма да ви каже, че това не е една изключително тежка мисия. Очевидно, тя вече продължава по-дълго, отколкото се предполагаше, когато първите бойни поделения бяха изпратени там през 2003 година. Ние продължаваме да се сблъскваме с сериозни предизвикателства. Бунтовниците са много добре организирани, много добре финансирани. Също така ние трябва да работим с Пакистан и другите съседни страни, така че те да играят стабилизираща роля. И финансирането на мисията ИСАФ се увеличава, защото все повече ресурси се изискват също така и не само за нашите военни поделения, но за да обучим и военните и полицията в Афганистан. Ние искаме да прилагаме един съобхватен подход с други международни действащи лица и разбира се тук Европейския съюз има своята важна роля, защото той има своя мисия в Афганистан, най-вече за обучение на полицейски кадри, което е от жизнено важно значение, защото с вакуума сигурността трябва да бъде запълнен. Ние не само говорим, но ние на практика, на място прилагаме реализираме нашите общи приоритети, ние се подкрепяме взаимно, извършваме съвместни операции. Вие бих могли да кажете, че добре би било, ако бихме могли да има една обща, голяма обучителна програма, един съобхватен подход, който да трябваше да започне още през 2003 година, а не те първа да започваме с това. Но е, това не беше предвидено в първоначални стратегически планове, но ситуация е такава каквато е. И имаше отдавна разработена програма за оттеглен от Афганистан и ние успяхме вече в някои региони в Афганистан да предадем властта на местните органи за управление. В момента се обсъжда прехода към четвърти етап. Не, че това ще случи скоро, но все пак ние имаме една жизнеспособна стратегия за излизане, за оттегляне. Не отегляне, не излизане, а стратегия за оттегляне и за излизане. бъркайте двете понятия. Мисля, че всички трябва да признаем, всички страни, участващи в тази мисия, че операциите в Афганистан изискват повече ресурси. Колкото повече ресурси бъдат насочени в най-близко бъдеще, толкова по-бързо ще може да приключи нашата задача в Афганистан. Затова е много важно да обръщаме внимание на обучението а също така на укрепването на капацитета на местните кадри в Афганистан да извършват ефективно управление. Смятам също, че трябва да напомняме на гражданите на нашите страни защо тази емисия е важна и какви биха били последиците, ако бихме се оттеглили, като оставим талибаните отново да завземат властта в Кабул. Така, както се беше случило през 2001 година. За пиратството. Разбира се, НАТО не отговаря за този регион по същия начин, както Афганистан, защото в пиратството има много действащи лица и наистина и мисията, която беше създадена преди няколко години и това е мисията на Европейския съюз, тя е много по-добре снабдена с ресурси, отколкото мисията на НАТО. И от гледна точка на правните договорености държави като Кения предвиждат процедури за това как да се третират заловените пирати, така че НАТО не смята да замества Европейския съюз в този регион, но се стреми да играе една допълваща роля. Независимо от това, аз съм убеден, че пиратството е един интересен пример за това как НАТО и Европейския съюз могат тясно да си сътрудничат, защото за първ път ние споделяме е най съща главна квартира, командването на НАТО и британското командване. Фактически те работят врата до врата в една и съща сграда. Uh, и сега още съвсем накратко за пиратството. Това е един общ принцип в НАТО и в Европейския съюз. И мисля си, че пиратството е точно добра иллюстрация, че ние не се конкурираме с Европейския съюз. Не, ние не искаме, както казват дипломатите, да бъркаме в кацата с меда с четири ръце. И като имаме предвид, че военноморските сили не достигат, най-меко казано, особено що се отнася до европейските страни. И за това, поради липса на достатъчно военноморски сили, ние трябва да допълваме взаимно нашите ресурси в тази сфера. И така, какви са нашите възможности, какъв е нашия капацитет? Ние нямаме достатъчно капацитет, нито Европейския съюз има достатъчно капацитет. И за това разглеждаме нашите операции като в Чад или Афганистан. Ние виждаме, че едни и същи проблеми изникват и в двете институции. Липса на достатъчно въздухоплавателни средства, включително и хеликоптери, недостатък на сателитни разузнавателни средства, недостатъчно на технико-инженерни поделения – много бавен процес на подмяна на поколенията, неясни финансови условия, които могат да попречат на изпращането на въоръжени сили и сегашната криза също влияе върху военните бюджети и затова не можем да си позволим, както в миналото лукса, да пилеем ресурси. И НАТО и Европейския съюз страдат от факта, че много от нашите сили просто не са способни за развръщане. Господин Робертсън беше представил статистически данни за много малкия процент на европейските сили, които са били достатъчно добре обучени, оборудвани, за да бъдат развърнати. Все още ние продължаваме да инвестираме по начин характерен за студената война. Инвестираме прекалено много в ненужната ни вече инфраструктура – Лорд е, Робертсън отдавна вече напусна НАТО, обаче анализа му продължава да бъде актуален. Ние трябва да направим две неща. Първо, трябва да гарантираме това, че държавите членки, когато планират своята отбрана, се вслушват в изискванията на НАТО и на Европейския съюз. Това е първо. Второ, трябва да се търси взаимодействие, да не се дублират научно-изследователските програми, а да се търсят сфери, където можем да спестим средства, като работим съвместно. Например, в обучението на бойните поделения на Европейския съюз. Това може да бъде направено съвместно с НАТО. Това няма да попречи на независимостта на всяка институция да запази своите въоръжени сили, но определено определени учения, определени видове обучения могат да бъдат проведени заедно и да извлечем полза от взаимодействието. Трябва да гарантираме това, че нашия капацитет е на разположение и на двете организации, независимо от това, че че има може би някакъв общ контрол в това случай. Например, НАТО в определени случаи се подчинява на мисията ЕСПОЛ. И вие спомните, че Яптехопс Хефер направи предложение НАТО да бъде готова да предложи своите транспортни средства за европейските мисии. Фин... Швейцария и други държави, не членки на Европейския съюз, участват в мисията на Европейския съюз. Мисля, че това е една сфера, в която има възможност за взаимодействие между Европейския съюз и НАТО по един економически ефективен начин. А да, сега за Русия. Мисля, че много от вас сте обърнали внимание на речта на господин Размусен миналата седмица пред фонда Карнеги. И наистина, преди да дойда тук, беше вече започнал диалога между НАТО и Русия. Разбира се, ние искаме добри отношения с Русия. И едно от нещата, за които съжаляваме, когато наближава 20-та годишнина от на Берлинската стена, е, че толкова много от нашите мечти се сбъднаха от 1989 година за една неразделена, мирна, обединена Европа, но Русия все още продължава да е една страна, която няма удовлетворителни отношения с НАТО и с Европа като цяло. И все още не сме изразили една европейска система за сигурност, в която Русия да има едно достатъчно сериозно място. Затова е много жалко, че в навечерието на 20 годишнината на падането на Берлинската стена все още не сме постигнали всичко, но затова пък трябва да помислим какво можем да направим за сближаването ни с Русия. Това ще бъде добре и за НАТО, защото Русия може да бъде много полезна при разрешаването на такива проблеми, като доставки на енергия, неразпространение на ядреното оръжие, борба с тероризма. НАТО има нужда от Русия, както ни установихме по време на преговорите ни за транзитни доставки за Афганистан – наистина сътрудничеството ни с Русия позволи да решим много лесно тези проблеми. Независимо от това, НАТО, както посочи господин Размус е много откровено, като говореше на Русия, има неща, с които не сме съгласни. И това е нещо характерно за едни зрели отношения – ако в нещо сме успели с Русия, то това е, че имаме един процес, в който имаме несъгласия, без изцяло да са блокирани отношения в продължение на месеци подред. Ние можем да продължаваме сътрудничество в сфери, в които имаме възможност за сътрудничество, като продължаваме да имаме несъгласие, разбира се, на съвета НАТО-Русия. Русия също така изразява своето несъгласие с НАТО, така че нещата са абсолютно взаимни. И господин Размусен каза, че трябва да средочаваме върху положителните неща в нашето сътрудничество, а не само да търсим недостатъците. Разбира се, трябва да се търсят решения. Ние трябва да покажем на руснаците, че разбираме тяхната загрижена за европейската сигурност. И мисля си, че това е много важно в светлината на новия план на Медведев. Не трябва да се преструваме, че ние не мислим за това, което представлява загрижено за Русия. Но същевременно Русия в замяна на този диалог за европейска сигурност ще бъде по-склонна да води практическо сътрудничество, практически диалог с, с НАТО в борбата с пиратството, в борбата с тероризма, там където можем да извлечем взаимна полза. Съвсем наскоро имаше много плодотворна среща между господин Размусен и господин Лавров. Е, Русия е съгласна, че трябва да се работи повече за Афганистан, в системата за противоракетна отбрана. Разбира се, правят се оценки за това в какво, с какво сме съгласни, с какво не сме съгласни с Русия. Какви са сега отношенията между НАТО и Европейския съюз? Искате ли да чуете няколко часа? Какво мога да ви кажа? Искате ли дългия вариант или краткия вариант на моя отговор? А, може би все пак ще искате краткия вариант. Добре, ще се постарая. Защото наистина това е един много сложен въпрос. Съвсем накратко. Убеден съм, че имаме в момента прекрасна възможност да сближим много повече НАТО и Европейския съюз. Не говорим за сливане – не говорим за това да създадем единна институция, защото и двете институции имат своите дейности. Никой не отрича, че Европейския съюз се различава от НАТО. И дори в сферата на сигурността работим по различен начин, но възможностите са свързани с това. Ще говоря, като изразявам личното си мнение. Много се надявам, както и повечето от вас предполагам, че Лисабонския договор скоро ще влезе в сила, защото това ще даде нов инструмент Европейския съюз в сферата на общата външна политика, политика на сигурност, което ще улесни вашето взаимодействие с НАТО и включително и на дипломатическо и на бюрократично ниво, но новите условия ще бъдат на място вече и ще бъде вдъхната нова енергия. Освен това, Франция в момента се върна изцяло в НАТО, включително военните структури. Това означава, че в НАТО всички страни не виждат да има някакво противоречие между силно трансатлантическо партньорство и силно европейско партньорство. Имаме нужда и от двата аспекта, двете измерения. Това също е добра възможност. Трябва да си спомняме днес, че е един от най-важните военнокомандващите в НАТО в момента е френски генерал от военно-въздушните сили. В дните, когато САЩ не са били сигурни дали е необходимо да има активна обща политика във външните отношения и сигурността на Европейския съюз. Славата е, Европа е нещо, което САЩ не искат и НАТО не искат – има, разбира се, много сериозни ограничения за това какво може да направи НАТО и за това колкото е по-активен Европейския съюз, толкова по-добре е това за глобалната сигурност. Каквито и да са били дебатите в миналото, какво означава силна Европа и дали силна Европа не означава край на Алианса, аз смятам, че това не е така. Имаме достатъчно работа и едните и другите. Няма да станем безработни. Поне със сигурност няма да останем безработни утре. Всички ние, които се занимаваме със сигурност. Ние наистина се сблъскваме с много голямо търсене на това, което можем да направим. Разбира се, има едно неявно разделение на труда. Разбира се, НАТО и САЩ са по-подходящи за много сложни мащабни операции, като Афганистан или Босна през 1995 година, докато Европейския съюз има много по-широк спектър от възможности и капацитет, което означава, че определени мисии ще бъдат изпълнени много по-добре от Европейския съюз. Мисля си, че не трябва да се идеологизираме на тази тема, защото Европейския съюз така или иначе ще участва. Мисля си, че няма нужда от изкуствени разделения. Мисля, че всеки дипломат, всеки политически лидер, ако има здрав е, разум, може много бързо да определи коя от двете организации има по-добра възможност да поеме водеща роля, а другата организация трябва да бъде допълваща и подкрепяща. Въпреки, че тук хората в Брюксел много често се мъчат да обяснят колко е тежка съдбата на Европейския съюз и на НАТО тук в Брюксел, мисля си, че все пак се придвижваме в правилната посока. И какво можем да направим в най-близко бъдеще? Първо, трябва да признаем, че Берлин Плюс и извинявайте за жаргона, но тези условия Берлин Плюс са твърде ограничаващи. Берлин Плюс означава, че Европейския съюз взима на заем ресурсите, военните поделения на НАТО за собствени свои мисли, Ние сме тук, вие сте там. Това не е точно така. По-скоро ние се оказваме на едни и същи места. Аденския залив, пиратството, Африка, подпомагане на Африканския съюз, Афганистан, Косово, Босна. Затова ни трябват условия, които да отчитат факта, че ние трябва да се консултираме. Дори да вършим различни неща. Европейския съюз, полицейските сили, НАТО, военните операции – ние не трябва да допускаме ситуации, когато само се консултираме за Босния, защото Босна е единствената мисия в програмата Берлин Плюс. Ние трябва да говорим по-често един с друг за регионите, в които участваме съвместно. Освен това, трябват ни по-редовни контакти между върховния представител Хавиер Солан и генерален секретар на НАТО. Те се срещат, разбира се, но трябва да има един по-системен подход, обмен на информация, анализ, решаване какви цели да си поставим. По време на френското председателство Франция предложи група на високо ниво и тази идея беше след това подхваната от шведското председателство и се надявам, че ще можем да реализираме тази идея да имаме повече контакти на високо ниво. Освен това, Европейския съюз е придобил повече опит от операции. Затова ние в НАТО трябва да знаем повече какви полуки сте извлекли от тези операции. Това е много важно за нас, защото вие имате един съобхватен подход, не толкова характерен за НАТО. Затова има предложение за Европейски съюз да информира НАТО подробно за своята а, операция Еоланта. Трябва да работим заедно и да гарантираме, че ако една организация ще започне да реализира определен проект, а друга организация да не харчи пари за дублиране на същия този проект. Но ние не само трябва да обменяме информация, трябва да имаме реално сътрудничество. Така че това е което аз бих искал да кажа и накрая. Виждам, че повечето от вас все още не са заспали за стратегическата ни концепция. Това е най-сложният въпрос за мен, може би това ви очудва, защото това е една от моите отговорности, но групата те първа започна да работи. Още не знам какви ще бъдат заключенията, аз знам, че те трябва да приключат работа до 1 май следващата година, така че след 3 месеца ще ми бъде много по-лесно да се появи отново тук пред вас, след като вече групата е започнала да работи сериозно и да ви кажа на къде се движим. Обаче има 5 конкретни неща, които ще трябва да бъдат в центъра на вниманието на експертите. съвсем накратко. Първо, баланса между член 5 и останалите разпоредби. Тоест, как НАТО може да постигне баланс между исканията на отбраната в Европа, както в Ливан Орден, вие го познавате, той каза, че трябва да се защитава замъка вътре в самия замък. А другата част е да се изпращат войници далеч извън пределите на замъка, за да защитават замъка. Очевидно е, че някои съюзници ще предпочитат първи подход, а другите ще предпочитат втори. Тук нямаме някакво сериозно противоречие, но искаме да предотвратим ситуацията, когато една група инвестира в статична отбрана, а другата каза, не, не, трябват ни експедиционни сили, подвижни системи за противоракетна отбрана. Второ, Uh, освен това, всичко, което ние правим, сега ние правим заедно с партньорите ни. И някои от тези партньори могат да бъдат за вас изненадващи, защото все повече работим с страните от Персийския залив, страните от Северна Африка. Имаме 20 страни, които не са членки на НАТО, Австралия, Нова Зеландия, Сингапур, които ни подпомагат нашите мисии в Афганистан. НАТО не е глобална организация, но тя не може да действа глобално без да има тези партньори. Всичко, което правим, изисква продължителни полети, транзит, временни военно-въздушни бази. Но, разбира се, НАТО трябва да поддържа всички тези взаимоотношения и всички те са свързани с определени политически изисквания – ние не трябва да взимаме нашите партньори, да ги възприемаме като отдаденост. Ние трябва да можем да им предложим възможност техния глас да бъде чуд в НАТО в процес на вземане на решение. Ние трябва да обърнем повече внимание на това. И съм убеден, че някои от механизмите, разработени през 90-те като партньорство за мир, особено за евроцентричните партньори, бяха средоточени предимно на разширяването на НАТО, но те не отговарят на това, което ние искаме да постигнем от гледна точка на нашето глобално партньорство през 21 век. Третият проблем. Мисля се, че има разлика между НАТО и Европейския съюз. Особено в една сфера – НАТО много сериозно обсъжда нормите и стандартите на международната сигурност. Ние много мислим за това как да реагираме, ако нещо се случи. Но вие знаете, че през последните 10 години имаше много голяма промяна в нормативния аспект. Конвенцията за противопехотните мини, Конвенцията за децата войници, Международния военен съд, инициатива за неразпространение на оръжие за масово унищожение, борбата с тероризма. През 21 век ние не трябва само да чакаме да ни нападнат. Ние искаме да създадем условия да привлечем на наша страна Китай, Индия, новите фактори. Трябва да гарантираме това, че договор за неразпространение на ядреното оръжие няма да бъде сринат не трябва да позволим ядреното оръжие да попадне в ръце на тези, които не би трябвало да го имат. НАТО те първа трябва да определи дали само ще реагираме или ще бъдем активни. Трябва да потърсим един всеобхватен подход. Ние имаме всеобхватно отношение, всеобхватна нагласа, което е много добре, но не винаги това води до всеобхватен подход. Много често това води до желание да се обогатяваме. Не можем само да повтаряме мантри, да се надяваме, че ще се появи вълшебния дух от лампата. Трябва да обмислим как да обедини международните организации, така че те по-добре да работят заедно. И накрая, отново, трябва да помислим как да гарантираме това, че системата може да гарантира всички необходими условия за все по-широк спектър на все по-сложни мисии. Така че през следващите месеци това ще се обмисли, обсъжда, така че НАТО, като всички нас, има много предизвикателства пред себе си, има много ценни характеристики и винаги има разрив между ценните ни характеристики и предизвикателствата. Как да използваме по-добре ценните ни качества и характеристика, характеристики, мисля си, че ще бъде още едно предизвикателство пред нас. Мисля си, че го говорих прекалено дълго, моля ви за извинение, но поне се надявам, че това предизвика вашия интерес, който ще бъде отразен в вашите безбройни въпроси. Много благодаря. В крайна сметка не съжалявам, че ви зададах някои въпроси, защото това ви позволи всъщност и вие да отговорите изключително ясно и няма да се наложи да задържаме преводачите е, след определеното време. Естествено, оцених високо въпроса за връзките между Европейския съюз и НАТО. Това беше не теологичен отговор и това е изключително важно във връзка с последното развитие на нещата, особено с влизането на Франция в командването на НАТО. Сега имам серия от 6 въпроса. Започвам с господин Свобода. Благодаря, господин председателю. Много ви благодаря за много вълнуващото изказване. Много коментари могат да бъдат направени. Аз ще направя само два. Разбира се, първо ще бъде много добре да имаме тясно сътрудничество. За да планираме заедно стратегията на НАТО. Може би ще има някои идеи, които бихме могли да включим в някой доклад и това ще бъде много важно. Другият въпрос е Русия. Другият въпрос е Русия. Ние изслушахме много смелата реч на генералния секретар на НАТО и разбира се, за Русия нещата не бяха много лесни, защото много често за Русия е по-лесно, когато и казват не, не, не ви искаме. Така че внезапно и Обама и Размусен започнаха да предлагат дарове на Русия. И ние винаги, когато предлагам някакъв план, много хора казват, не, не, няма никакъв реален план, има само желание за диалог. Това е важно само по себе си, но от тук е моят въпрос. Вие говорите за разширяването на НАТО, включително и сложния въпрос за Украина и Грузия, дали това е част от диалога с Русия, или ви смятате, че това не е въпрос, който трябва да се обсъжда с Русия. Защото с Русия може да има диалог само ако разширяването на прага на Русия също е част от диалога. Благодаря. Мерси, месье Галер. Yes, uh, thank you very much. Uh. Много благодаря за вашата изчерпателна реч тук. И също така бих искал да се фокусирам върху връзките между НАТО и Европейския съюз, като не искам да бъда теологичен в това отношение, напротив, ще бъда доста практичен, като ще посоча някои конкретни примери. Смятам, че мисията Атлантис Сомалия, според мен Европейския съюз беше първия, който се зае с въпроса, а после видяхме ангажираността от страна на НАТО, която дойде в последствие. Според мен това е пример за това как трябва по-добре да се координират действията, а не да се създава впечатление за паралелни действия или пък да проявяваме ревност, че други отишъл там преди нас, независимо каква е мотивацията. От друга страна, споменахме този изчерпателен подход за гражданско-военния капацитет на Европейския съюз, за това, че на НАТО му липсва такъв капацитет. Сега имаме и някои мисли за Афганистан от страна на НАТО за разработване на гражданския капацитет до известна степен, но ето тук намерих едно описание на генералния секретар Расмусен, който е казал нещо интересно на конференцията в началото на месеца, нещо, което може би ще изтълкувате, има огромен потенциал за сътрудничество между НАТО и Европейско съюз, ако можем да координираме трансатлантическата ангажираност на НАТО с гражданските и финансовите средства на Европейския съюз. Така ли вижда господин Расмусен разделението на труда, така да се каже? Ние даваме парите, ние предоставяме гражданския капацитет на НАТО и дори може да се е изтълкува, че да речем Европейския съюз може да наеме НАТО, да осигури финансовите средства, за да свърши НАТО някаква работа. Не знам какво мислите, но може би ще ни споделите своите мисли по въпроса. Е, Господин Шей, последния въпрос имам. Ако погледнете основната сърцевината на НАТО, според мен основната задача е САЩ, Канада и Европа да се събират заедно, за да а, могат да имат общи концепции, но също така да се обучават заедно, да имат главно командване. Това е от основно значение. Има операции, които са ненужни, но да речем, ако се замислим за ISAF, за операцията в Афганистан, трябва да се замислим дали това е успех или провал за НАТО. Няма ли да е по-добре, ако сме извън областта, да не използваме НАТО като организация, а да използваме процедурите, оборудването? Защото ако тази коалиция е почти успешна в Афганистан, това няма да е фатално за НАТО, защото прекалено много министри на външните работи и генерални секретари направиха грешката да правят Афганистан свой приоритет. Благодаря ви много. Аз също искам да ви благодаря за изказването ви. Казахте в един момент, че сътрудничеството между цивилното и военното всъщност играе по-слаба роля в стратегическата концепция на НАТО. Тоест НАТО предпочита да се занимава повече с военните аспекти. При подготовката на заседанието прочетах различни статии, написани от високи ръководители на НАТО и те именно говориха за този е, глобален подход, за това сътрудничество между цивилни и военни. И там се казваше, че се счита, че това сътрудничество е изключително централно в стратегията на НАТО. За това искам да чуя вашето мнение, защото ми се струва, че има известно противоречие между това, което прочетах и това, което чух от вас. Още нещо. Берлин Плюс говорите за този ограничителен подход по Берлин Плюс. Аз имам усещането, че в рамките на Берлин Плюс сътрудничеството между Съюза и НАТО бе описано съвсем конструктивно. Ставаше въпрос за сближаване между цивилните и военните действия и ми се струва, че точно така бе подчертано това сътрудничество. Искам да знам дали добре съм разбрала това, което вие мислите по този въпрос. По-нататък. Предложенията свързани с институционалното преструктуриране на НАТО. Две неща ме вълнуват. Първо, принципа на консенсус. Това е важен принцип от миналото и НАТО възнамеряваше да го е, изостави. В този контекст премахването на принципа на принципа дали засяга най- малките членове на НАТО, защото в крайна сметка не става въпрос тук за процедура за съвместно взимане на решение, обаче всички ще трябва да понасят разходите на операциите. Така че бих искала да знам какво мислите за този аспект, защото аз като член на парламента се интересувам от това какво мислят най-малките членове на НАТО, какво мислят за това ваше решение. И последно, искам да подчертая, че се радвам, че чух цялата тази информация за планирането и се надявам в бъдеще стратегическото планиране на НАТО да стане публично и е, членовете на Европейския парламент да могат да участват в този процес. Благодаря много и благодаря за изчерпателния подход, който приложихте. За мен, аз ви почух за първи път и ми беше много интересно. Има две неща, които искам да спомена и да ви попитам. На първо място за Афганистан вие казахте, че пътят извън Афганистан, да се излезе от Афганистан, изисква много повече ресурси. През последните седмици и месеци се водят много дискусии в медиите, а също така и хора около, в кръга около Обама и държавите на Европейския съюз, че може би е необходимо да се изтеглят силите от Афганистан. И така, въпросът ми е в НАТО. Има ли разговори, обсъждания в тази връзка? че може би не може да се спечели битката в Афганистан. И има ли хора, които твърдят, че НАТО трябва доста бързо да се изтегли, защото знам, че в Штатите публичното, общественото мнение също започва да влияе в тази връзка. Аз лично не смятам, че западните сили трябва да се изтеглят веднага, но според мен трябва да има дискусии за това какви стратегии трябва да се подкрепят и не трябва да подкрепяме повече, да речем, във връзка с цивилните економически мерки. Просто въпросът ми е дали в НАТО има а, дискусии в този въпрос. На второ място, вие споменахте разликите между НАТО и Европейския съюз. Да, разбира се, даже повече отколкото вие изброихте. Аз съм от една неутрална държава. А, ние сме необвързаните държави, независими неутрални. Не, не сме срещу НАТО. Но все пак смятам, че все още има роля за тези държави, защото някой каза тук, че ролята на НАТО е да събира Штатите Европа заедно. Според мен е важно, че има неангажирани държави в Европейския съюз, за да може да се прилага натиск върху Европейския съюз за повече действия в този въпрос. Ако влезе Лисабонския договор в сила, това също ще е важен фактор. А също така и е да правим повече в цивилния аспект. Това исках да кажа тук, че има е, членове на Европейския съюз, които не са членове на НАТО и според мен това е добре. Благодаря ви за вниманието. Много благодаря, господин Гуалтери. Благодаря на господин директора. Встъпителното му изказване беше отлично. И разбира се, той изказа неща, които ние споделяме напълно, по-специално всичко, което каза във връзка с Европейския съюз и НАТО. Разбира се, парламента ще иска да продължи този диалог. В частност, в рамките на стратегическата реформа. Аз искам да засегна друг въпрос. Въпроса е именно за защитата на замъка в замъка и противоракетната защита. Това са две неща, които са свързани. в частност като се има предвид новия план на американската администрация. Господин Расмусен в речта си в Москва спомена важни неща във връзка с възможността е, за ролята на Русия. Мисля, че е, в тази реч стана ясно какви са евентуалните американски от ограничения във връзка с този план, така че аз искам да знам точно каква ще бъде ролята на НАТО в този план. И друг въпрос, който е свързан по-скоро с глобалните перспективи. отнасящи се до ядрените оръжия – така че исках да чуя вашето мнение по успоредната стратегия, свързана с противоракетната отбрана, възможността за споразумения между основните сили. Благодаря, господин председател. Не съм сигурен. Всъщност искам да кажа, че до сега само ви, е, съм ви виждал по телевизията и бяха се кратки изказвания, така че за първи път се радвам, че чух ваше дълго изказване и въпреки дължината му то беше много интересно. Искам сега да задам въпрос, като се върна на следното на руския въпрос. Казахте, че Русия винаги се връща като бумеранг в нашите дискусии. И искам да кажа, че аз съм член на партията на мнозинството в Полша и нашето правителство направи много неща тези последни месеци, за да подобри отношението между Полша и Русия, защото знаете, че Польша доста често се опреква в антируско поведение. Така че ние с радост споделяме, че подобрихме отношенията си с Русия, но разбираме много добре необходимостта да сътрудничим за сътрудничество между НАТО и Русия, така както бе подчертано и от президента Обама във връзка с сътрудничеството между САЩ и Русия. И въпреки това искам да знам, че въпреки факта, че ние сме подготвени за такова сътрудничество с Русия, от името на Европейския съюз, от името на членките на НАТО. Въпреки това се повдига въпроса дали Русия е готова за подобно сътрудничество. Защото тук говорим за държава, която държи по продължение на полската граница ракети, които са насочени срещу Полша. Не знам дали знаете, че вчера приключи руско учение в Беларус и темата на това учение е Русия да подпомогне Беларус да се защитава от полските командоси. Така че явно ние поляците сме лошите и Русия помага на Беларус да се защитава срещу лошите поляци. Че питаме се дали подобна държава е готова да сътрудничи с Европейския съюз. Благодаря. Understandable and impressive. Да, смятам, че всичко, което казахте, беше разбираемо и полезно и не сте събравили своите умения от това, когато бяхте говорител на НАТО. Бих искал да ви попитам, когато споменахте някои интересни неща, свързани с взаимоотношенията с Русия, споменахте енергетиката, разпространението на ядрени оръжия тероризъм. Какво как ще кажете обаче за разоръжаване, разоръжаването? Извинете. Какво ще кажете за смелия план, предложен от президентът Обама? А, неговите планове дали са реалистични, дали са приложими в обозримото бъдеще или не? А вторият ми въпрос, тъй като всички сме наясно, че нещо се случва с взаимоотношенията между Европейския съюз и Беларус. Какво да ще кажете за взаимоотношенията между НАТО и Беларус? Мерси. Благодаря. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички членове на комисията за тези въпроси още веднъж ще се опитам да отговоря, като няма да прехвърля дължината на предходното си слово. Ето, започваме. Най-напред дамата, която ме попита за принципа Берлин Плюс. Явно не съм бил толкова ясен, колкото исках да бъда и се извинявам за това. Европейския съюз е една цялостна организация, както и ООН. Това означава, че заради разнообразието на тези структури, те имат отделни военни сили, те имат съди, полицейски части хуманитарни програми, правителства и така нататък. Това не означава, че а, те сами могат да вършат цялата работа. А, разбира се, те трябва да работят заедно. Но все пак е възможно да се се изготвят цялостни подходи в рамките на цялата организация. Но в НАТО случаят не е такъв. НАТО няма цивилни мощности, няма цивилен капацитет. Разбира се, в НАТО има екипи, които действат за реконструкция на страната. Има, разбира се, и тези агенции, които са свързани с ООН, а не, че НАТО просто започва да се ангажира изведнъж в някакви цивилни цели. И така, за НАТО основното е да може да се включи в тези други организации, включително и в общността на неправителствените организации, или пък да речем в бизнеса. Например, господин генералният секретар ще бъде утре в Лондон, за да говори с Лойц, с застрахователната компания, за да може да говори с тях за бизнес перспективата във връзка с пиратството, с рисковете свързани с това. Така че успехът на НАТО все повече зависи не толкова върху ефективността на военните сили, а върху това да убеди Европейския съюз и ООН да слагат а, същата значимост върху Афганистан и така нататък и да действа заедно а, с а, мисиите и да осигуряват необходимите средства. Ето виждате какво се случва в Афганистан. Частите осъществяват непрекъснато някакви операции, но няма а, цивилни действия. А, населението се обесърчава, че нещата няма се оправят, така се навлиза в един порочен кръг. Така че има една разлика. НАТО трябва да бъде част от мрежата от други организации и трябва да можем да се включваме а, в тях, така че това е едно от най-големите предизвикателства. На второ място, госпожо Берлин Плюс. Аз нямам нищо против това. Е- това е един от любимите ми градове, така че за мен това е прекрасно. Ако се възползваме от тези принципи, ако Европейския съюз се възползва. Но а, истината е, че а, Европейския съюз е провел 23 мисии и само две, много малък процент от тях а, са част от Берлин плюс. Една много а, кратка от, а, в Югославия 2001-2002 година и сътрудничеството между Европейския съюз и НАТО в Босна, което продължава и до този момент. И реалността е, че когато НАТО и Европейския съюз действат заедно, или на земя, или по море, например в борбата с пиратството, в Сомалия, когато се работи с, Европе... с Африканския съюз, извинете, или пък да речем в Косово с ЕС... ЕСЛЕКС в този случай Берлин плюс не въжи, така че все пак ще трябва да си говорим, ще трябва да се координираме как да опазваме живота на войниците, които участват в СЛЕКС. Така че малко е рестриктивен Берлин Плюс. Наистина помага, когато Европейския съюз иска да се възползва от него, но вместо да е правило, Берлин Плюс всъщност е изключението е, това тук е свързано с въпроса на Марко. Берлин Плюс е просто едно, беше просто едно предложение, защото, речем, Европейския съюз, да, може да дойде в НАТО и да найме съоръжения, необходимите а, неща. Ние ще предоставим на Европейския съюз така наречената презумпция за наличност но а, не, тук има разработени вече собствени а, морски сили, военно-въздушни сили и така нататък. Така че а, разполага се и с а, собствено главно командване, така че Европейския съюз няма същите нужди от оговорките Берлин Плюс, както беше в средата на 90-те години, когато тази програма беше разработена за първи път. Така че нашето сътрудничество трябва да отговаря на реалностите, а реалностите не винаги отговарят на теорията. И, Марко, сега се връщам към вашия въпрос имаше френски посланник в НАТО преди няколко години, който каза Идеята не е, е НАТО да стане, е, Европейския съюз да стане гражданската агенция на НАТО. И това всъщност не е и случая. НАТО не може да дублира Европейския съюз. Разбира се, че не може. Двете институции си остават абсолютно независими и ще излъжа, ако кажа друго, ние бихме искали поне да можем да имаме стратегическа хармония с Европейския съюз в области, които за нас са от жизненно важен интерес и за двете организации. С други думи, как може 22-та общи члена на Европейския съюз и на НАТО да са толкова важни е, за организациите, че За НАТО това е жизненно важно, защото едва ли не бъдещето на организацията зависи от това, но като че ли Европейския съюз не поставя същото а, ударение върху това. Аз се срещнах с Тони Блеер, Блеер, извинете, преди няколко години, когато Тони Блеер беше все още министр-председател. И аз го попитах, господин министър-председател, дали сте обсъждали Афганистан в Европейския съвет? И той ми отговори не. А всъщност проблема с Афганистан съществуваше от няколко години. Не, ние знаем, че сега нещата са различни. Благодарни сме на шведското председателство, защото вече има стратегия по Афганистан в Европейския съюз. И това не е нещо, което е предопределено от НАТО. Това е решение на Европейския съюз. Има много мисии, които НАТО може да проведе самостоятелно или пък други мисии, които могат да бъдат проведени от Европейския съюз самостоятелно, но когато имаме общи области на общ интерес, да речем Балканите, когато Европейския съюз и НАТО е, имат абсолютно едни и същи интереси във връзка с сигурността, тук става въпрос за едни допълващи се процеси. Има области, които са от основно значение за нашата сигурност. Така че а, трябва да се зададем въпроса дали може да имаме по-близко сътрудничество, но това определено а, не е тук основният ни въпрос. Европейският съюз има тези важни ресурси, с които НАТО не разполага. НАТО не може да тренира, не може да обучава полицаи, не може да наблюдава избори. А Европейския съюз има тези прерогативи, така че ние не се срамуваме когато имаме нужда от тази, от тази вид помощ от страна на Европейския съюз. И сега въпросът свързан с това дали трябва да разговаряме с Русия по отношение на а, Грузия. Да, разбира се, отговорът е положителен. Винаги ще сме доволни да можем да обясним на а, Русия за това, защо Украина и Грузия имат правото да влязат в НАТО. Това всъщност е основен фундаментален принцип. Те няма да поставят и Русия в никаква опасност. Също така трябва да разберем и защо Русия винаги смята, че разширяването на НАТО поставя някаква заплаха и е, винаги иска гаранции, че няма да се разположат ядрени оръжия на територията на новите държави членки. Но в крайна сметка трябва процесът да бъде прозрачен, когато говорим за нашите приятели от Украина и Грузия. Защото в същото време трябва да гарантираме, че няма да говорим зад техните гърбове, защото държавите членки имат право на равенство в тази връзка. А, В моят колеж в Оксфорд има една табела в стола, която казва, че нещата, които се правят с някаква конкретна цел, по принцип наистина изневряват на принципите. И тук имаме държави като Австралия, като Нова Зеландия и се питаме защо те си партньорстват с НАТО. Те знаят, че държави и членки на НАТО им предоставят, да речем, медицински средства, знаят какво, как могат да се възползват от НАТО, знаят какви а, функции имат. НАТО всъщност има тези процедури, които са в сърцевината на организацията – и смятам, че наистина е възможно да се изградят такива коалиции, но те не са толкова стабилни, колкото самия Алианс. Така че всъщност нямаме в същото ниво на обвързаност, както със своите съседи. Сега за Афганистан отново. Няма да кажа, че ако се провалим в Афганистан, това ще бъде края на НАТО, но не смятаме това, че е институционален а, проблем. Последствията за европейската сигурност ще са много по-тежки, отколкото последствията за институциите. Като казвам това, НАТО е нужно не само за Афганистан. Трябва НАТО, е, НАТО е необходимо да се справяме и с други предизвикателства. Смятам, че основното предизвикателство за НАТО в момента е, че мисията в Афганистан е много трудна и наистина отнема цялото ни време. Ние отделяме цялото си време и внимание върху Афганистан, но смятам, че НАТО има нужда от малко повече пространство, за да се проведат политически консултации, свързани с някои от други големи политически предизвикателства, които имаме. Гласът на малките държави. Аз харесвам НАТО, защото малките държави имат глас там защото те нямат този глас, когато си говорят с Съединените щати или някой друг а, от техните съюзници. И аз наистина смятам, че а, НАТО е много важен в това отношение, защото те подсилват ролята на малките държави. И затова тази организация е по-привлекателна за малките държави, защото по този начин институцията им дава легитимност В НАТО малките държави обикновено се събират. Разбира се, няколко държави се объединяват около едно предложение, за да му придадат повече тежест. Но за Алианса, като че ли предизвикателството е по-скоро тази разлика за задълженията по член 5 и липсата на обвързаност по останалите. Никой няма задължение да отиде в Афганистан. Това не е по член 5. Но трябва да признаем, че тези операции, които не са по член 5, също са изключително важни за НАТО. Те не са просто хуманитарни операции, но са директно свързани с, с сигурността. Става все по-важна солидарността а, ние не можем да кажем, че Робърт Гейтс беше прав, когато ни нарече, че сме двустепенен алианс. Така че основната основното предизвикателство за НАТО е как да се прилага този принцип на солидарност в операциите, които не са по член 5. Разбира се, съгласен съм, че не можем да имаме финансиране или задължения за финансиране. Нека да ви дам един пример. През 2006 година стана земетресение в Кашмир. Всеки си го спомня това. НАТО се събра на среща и решихме да развърнем сили. Решихме да използваме испански инженери, инженерен корпус, и тогава обаче реакцията беше, ами много благодаря НАТО, обаче това ни струваше 25 милиона евро. Това беше действие, което беше предприето от НАТО, от Европейския съюз. И от нас бяха поискани парите. Беше ни поискано да възстановим тези пари. Ние казахме, опа, няма как да стане това. Вие бяхте там, когато мисията беше развърната. Аз не смятам, че това е добър начин да се върши работата, защото когато а, сте доброволец за нещо, можете да бъдете наказан за това, което сте направили. А когато нямате желание, не участвате в нещо, тогава в такъв случай няма да ви бъдат наложени глоби или санкции или да бъдете наказани. Разбира се, знаете, че когато някой ще поеме финансовите ви разходи, тогава няма да полагате никакви усилия. Но за мисии, които се решават заедно от НАТО, защото тук става въпрос за неща, които не могат да се предвидят, за урагани, земетресения, наводнения. Тук трябва да става въпрос за принципа на солидарност, когато има нужда от мисии, които не могат да бъдат предвидени. Защото иначе а, има риск някои държави да не могат да допринесат. Дали може битката в Афганистан да бъде спечелена. Тук няма нищо фатално, няма историческа доктрина, която да каже, че която да казва, че щом някои държави не са успели в миналото, НАТО не може да спечели а, битката. Никой в Афганистан, с когато разговарям, не иска режимът на талибаните отново да се върне. Но Всъщност хората там се отчаяват с липсата на организация, с липсата на средства, а всъщност обществото иска да види светлина в края на тунела. Ние искаме да видим някакво дългосрочно планиране, желониране, а не просто да си мислим за следващия ден, да живеем ден за ден. Трябва ни една истинска програма, която да ни помогне за мисията в Афганистан. Обществото не иска ние да се оттеглим, да се изтеглим от там, а те искат да видят нашата визия за това как ще се справим и те наистина искат да видят светлината в края на тунела. Например, в повечето държави, където правителствата спират да бъдат активни в това да, обос... да дават обосновката за действията в Афганистан, обществото иска да получи тези отговори. Сега, ролята на неутралните държави, като Австрия, да речем, в НАТО има различни мисии, не само бойни сили, но също така и обучение, сигурност. И в много от държавите в Европейския съюз, които не са част от НАТО, в Швеция, Финландия, Австрия. Те имат голям мироопазващ опит, например Швейцария. Това може да се възползваме, тъй като това е държава, която не е в Европейския съюз, не е в НАТО, но а, те ни подпомагат с семинари, провеждане на обучение за разоръжаване. Женева, ако щете, е, е столицата на военното обучение в Европа и разнообразието, което те ни предлагат, ние можем да се възползваме от това. Ракетната, ракетната защита, извинете, ако успеем, но тук няма сигурност, че ще успеем. И а, да се, ако не успеем да спрем разпространението на ядрени оръжия в държави като Иран или Корея, все повече държави ще имат балистичен капацитет, ракетен капацитет, дори и ядрени глави. Европа в следващите десетилетия ще вижда все повече държави с дву или три степени балистични установки. Разбира се, ние можем много а, да се опитваме да упражняваме този контрол, ако си използвате този а, договор за междинните сили, военни сили, но трябва да сме сигурни, че европейците, американците, канадците а, имаме а, ракетна защита. Защото напоследък се чува това, че основната заплаха идва от а, средно разстояние но аз за една минута не, очак, не очаквам, че администрацията на Обама ще спре развойната, научната и развойната дейност в дългобойните глави. Те са дълъг При Приветства се включително Русия решението на САЩ не се развръщат по невременно елементите на противоракетната отбрана в Польша и Чешката република, но това не е нещо, което е свързано с военния баланс от времената на студената война. Става дума за глобалното разпространение на оръжие. И аз виждам едно уравнение, в което има един баланс, равновесие между изтока и запада. Генералният секретар Размусен каза, че в момента се изготвя общ подход с Русия към разпространението на ядрено оръжие, че заплахата не идва от САЩ, а от другаде. И ние не трябва да искаме отстъпки от Русия, а трябва да средоточим върху възможностите да работим заедно, за да преодолем общите за нас заплахи. И ще изчакаме срещата между Обама и Медведев, за да видим дали Русия ще може да бъде по-убедителна спрямо Ирак да прекрати своята ядрена дейност. Беше предложена една визия от президента и наистина ние не можем да живеем в един свят, в който да придаваме все по-голямо значение на ядреното оръжие като средство за политика. Ние не можем да твърдим, че искаме все повече и повече ядрени оръжия за нашата сигурност и също времено да искаме да спазва договор за неразпространение на ядрено оръжие. Обаче президент Обама също така правилно каза, че много време ще мине преди света да се освободи изцяло от ядрено оръжие. Очаква се изключването на ново споразумение старта между Русия и САЩ и разбира се ще мине много време преди Европа или САЩ изцяло да се откажат от своя ядрен капацитет. Трябва да създадем необходимите условия, необходимото доверие, за да може все повече да се обесмислят ядрените оръжия. Не мога да отговоря изцяло на вашия въпрос. И не знам кога точно НАТО ще влезе в това уравнение. Ако Русия иска да си сътрудничи с нас, начинът да проверим а, дали това е така е само чрез сътрудничество. Ние подкрепяме отношението ни с Беларус. Тази страна наскоро показа своето желание да си сътрудничи с НАТО, особено като държава на транзита в посока към Афганистан. Беларус е всъщност нашия достъп до Русия и Централна Азия, след това Афганистан. Разбира се, ако Беларус беше споделял нашите ценности, сътрудничеството ще, ще бъде значително улеснено, но поне има признаци, че Беларус иска добри отношения с НАТО и разбира се, ние се радваме. Надявам се, че съм отговорил поне на голяма част от вашите въпроси, макар и да съм сигурен, че съм отговорил на всичките. Мисля, че беше много изчерпателно. Дали има допълнителни въпроси от колегите? Надявам се, че не. Много благодаря за присъствието ви, за презентацията и за отговорите. Надявам се, че ще имаме възможност да се видим отново. Добре дошъл сте и ще продължим диалога съвсем интензивно. Много мило от ваша страна. Euh, Заседанието приключва за днес. Ще продължим с координаторите, ако сте съгласни.